протокола а, имате 3 месеца за реакция до Протоколът ще бъде прият в началото на следващото заседание на пленарно. Скъпи колеги,